Искам да дам думата най-напред на, на авторите и давам думата на господин Шопред. Ще бъда много строг. Благодаря ви, госпожо председател. Скъпи колеги, младият шиит Али Мохамед Алнимер беше осъден на смъртна присъда с обезглавяване с меч, последвана от а, разпъване на кръста. А на време, по времето, когато е извършил нарушенията, е бил една 2 на 17 години и че всъщност повинението, в което е обвинено е участие в прошитски манифестации. Този млад шиит винаги Види е отричал да е извършвал престъпленията, има очевидни доказателства за нарушаване на, прав... на правата му на подсъдно лице и изтезаване. Предложих случаят на този млад шиит получих пълна подкрепа от групата ми, на което много се радвам и много благодаря на колегите от другите групи, с които изготвихме един много добре балансиран текст. Текст, който не се ръководи от а, желанието да се осъжда цяла една държава, а да се обърне внимание на едни практики, които са неприемливи, когато държава там твърди, че е част от международната общност. Огромната, а, огромното влияние на Судийска Арабия, фактът, че тя може да закупи голяма част от нашите нови технологии, не може да оправдае под подобен вид престъпления. Господин Танък, една минута. Иронично е, че във времена, когато Саудитска Арабия ръководи част от Комисията за правата на човека на ООН осъжда тинейджери а, само за това, че протестират и то ги е осъжда на обезглавяване. Днес говорим за Мохамед Ал Нимбър. Вчера обаче чухме, че има втори такъв тинейджер, който е изправен пред същата присъда. Ал Нимбър е в затвора, откакто е арестуван през 2012 година. Тогава е бил на 17 години и го очаква екзекуция не става дума само за някакви престъпления, става дума за сектарианската война в Саудитска Арабия. Той е шиит и е, не е съвпадение, че новия случай с тинейджър също е с шиит. Това са само два случая от нарушенията на правата на човека в Саудитска Арабия. Наказателно-правната система на страната е репресивна и авторитарна. Призовах краля на Саудитска Арабия миналата седмица и днес, повтарям, моля да освободите лицата. Благодаря. Давам думата на госпожа Рис. Благодаря, госпожо председател. Али нам Нимр, Ето така изглежда той. Той е на 17 години, почти дете, един добър ученик, който обича да пътува, да кара велосипед и свободата. Както много от шиитите в Саудитска Арабия, той е лишен на свобода. Има много млади хора, които след арабската пролет изразиха също своето те протести, както Ал Нимра, но той беше арестуван, бяха изтръгнати самопризнания чрез изтезания и той е лишен от своята младост, той е осъден на смърт и неговото екзекутиране е предстоящо. Приключвам, госпожа председател. Аз искам Саудитска Арабия, която сега председателства е един от важните комитети на ОНЕ, да предприеме нужните действия за освобождаването на ал Благодаря, господин Корал. Благодаря, госпожо председател. Саудитска Арабия и правата на човека. Пак говорим на тази тема. Като Европейски съюз ние имаме наши правила, но не сме последователни. Саудитска Арабия е наш партньор, една държава, с която искаме добри отношения, искаме да, да ни я заклеймяваме. Една, една от държавите по света, където се случват най-сериозните нарушения на правата на човека и трябва да бъдем твърди с тях. Какво става? Че всъщност те осъждат на ужасяващи варварски начини на смърт хора, техния посланник с подкрепата на британското правителство а, го прави председател на Комисията по правата на човека на ОНЕ. Цялата вина е на Камерън. Какво правим? Какъв ни е подхода? Подкрепяме ги, а после ги заклиняваме. Саудитска Арабия трябва да бъде заклеймявана. Иначе какво говорим за права на човека? Господин Хауит има думата. Али Махамед Намър беше осъден и изтезаван, защото искаше да е част от арабската полет. Той не бива да умира. Не бива да позволяваме той да бъде екзекутиран. Той е заплашен от ужасяваща екзекуция. И той не е единственият, но на други граждани за детския Араб, Арабия са жертва на подобни, подобен произвол, защото се опитват да протестират мирно. В Мъцинска Арабия е председател на Комисията правата на основните човешки права, страна, която продължава да извършва огромен брой смъртни наказания, въпреки че Европейския съюз продължава да настоява за мораториум над смъртно наказание. Миналата година в тази зала споме... говорих за споразумението за борба срещу тероризма между Европейския съюз и Саудитска Арабия и настоявах за спазването на, на човешките права в контекста на това споразумение. Тук говорим за едно момче, което е осъдено на смърт в обвинения за тероризъм, въпреки че има убедителни доказателства, че признанията му са изтръгнати с изтезания, че не е имал право на справедлив процес. Ужасяван съм и от факта, че моето собствено правителство подкрепя същият този режим. Трябва да се запитаме днес дали отношението към Али може да се впише в отношенията, които искаме с Саудитска Арабия. Ако изобщо обещанията на Саудитска Арабия значат нещо, нека да помилват Али. Али днес е едно момче, нека да го оставим да се превърне в мъж. Vážená paní předsedající, vážený pane komisaři. Дами и господа, господин комисар, говорим за още едно нарушение на правата на човека в една от страните, която е наш бизнес партньор. Става дума за Саудитска Арабия. Разбира се, да имаме добри економически и политически отношения с Саудитска Арабия, но също толкова важно е да следим какво се случва в страната. Али Мухамед Ал Нимра. В неговия случай нарушена Конвенцията за правата на човека, както и Конвенцията за правата на детето, както и Арабската харта по правата на човека. Смъртното наказание срещу Ал Нимра противоречи на всички тези конвенции. Наблюдаваме увеличаване на смъртните наказания в тази страна и ни трябва да се затваряме очите за този факт. Госпожа Вержия за една минута. Ролята на Саудитска Арабия, като дестабилизира региона е очевидна. Не само в Йемен, но и в други страни, чрез финансирането с туристически организации. Но ужас е и в самата страна. Режимът потиска жените и другите младсинства, включително и шиитите. Те са жертви на престанен тормоз. Саудитска Арабия е една средновековна страна и Али Махмед Нима е поредното свидетелство за това. Арестуван като дете и осъден на смърт за неговото престъпление. А какво е то? Факта, че се осмелил да, против, да протестира срещу тормоза на страната и факта, че е племенник на Чичо си. И за това свое наказание той е осъден на обезглавяване и разпъване на кръст. Саудитска Арабия трябва да поеме своята отговорност като член на комисията на ООН човешките права, а Съединените щати и Европейския съюз ще се избият кой да е по-голяма приятел на Саудитска Арабия. Така че ние не бива да допускаме Али да загине, трябва да изискаме помилването му. Благодаря ви. Думата има госпожа Дюрон. Благодаря, госпожо председател. Тук а, говорим за а, цинизъм, който е свързан с а, това, че дик, диктатурата в Саудитска Арабия пренебрегва конвенциите за правата на човека. Но ние си затваряме очите, за да можем да продаваме оръжие или да купуваме петрол от там. Но Европа не е само пазар, тя е място, което държи на ценностите и нека да ние потъпваме тези ценности. Нека да не позволяваме да бъде обезглавена по този начин. Европейския съюз и парламента трябва да направят всичко, за да изиска от Саудитска Арабия да спре с състезанията на, на деца. Ние, освен това, трябва да поискаме от нея да изглавяме създаде анкетна комисия срещу изтезанията и индивидуалните свободи и правата на човека да бъдат спазвани в тази страна. Благодаря. Господин Поспешел има думата. Благодаря. ще се присъединя към онези оратори, които заклеймиха подготовката на варварското убийство на този млад мъж. Това не е наказание. В 21 век едно наказание не може да изглежда така. Обезглавяване и след това окачване на кръста или разпъване. Това е убийство, на човек, който иска да изрази политическите си мнения или за това, че е шиит, или заради чичо му, който е дисидент и се бори срещу режима. Не може Саудитска Арабия да бъде наш равен партньор. Не можем да обърнем, да не обърнем, извинете, внимание. Броят на екзекуциите се увеличи. Тази година имаме 102 екзекуции в тази страна и те продължават. Деца и чужденци се екзекутират без право на справедлив процес. Саудитска Арабия днес е на трето място по брой екзекуции. Нека да го заклеймим. Госпожа Гомеш. Али Мохамед Ал Нимр е осъден на обезглавяване и разпъване на кръст средновековна жестокост срещу лице, което защитава правата на човека в Саудитска Арабия. Съдебните процеси, е, с които това се случва, не отговарят на международните изисквания. Федерика Могерини, както и другите държави членки, трябва да изразят своето възмущение от ужасяващата присъда която не спазва дори човешкото достоинство. Трябва да прекратят варварството. Не трябва да работим по начина, по който работим. Трябва да преразгледаме отношенията си с Саудитска Арабия нетърпимо европейски правителства да се държат така, защото Саудитска Арабия купува оръжие от нас. Ние сме съучастници. Благодаря. Председателката прекъсва. Сега давам думата на Демес Макер. Een jongeman van 17 arresteren. Благодаря ви. 17 годишен младеж е арестуван, изтезаван и осъден на обезглавяване, последвано от разпъване на кръст. Подобни действия са несъвместими с една държава, която председателства съвета на ООН за човешки права, а са по-скоро достойни за организации като ИДИЛ и Боко Харам. И това е една страна, която от е, десетки години насам налива милиарди долари в борбата срещу умереният е, ислям. Стотици хиляди души са жертва на лахабизма, е, идващ от Саудитска Арабия. И всички антизападни и антидемократични организации се възползват от подкрепа на Саудитска Арабия. Европейския парламент винаги е осъждал много строго нарушенията на човешките права в Саудитска Арабия. Не ми се струва, че има държавни правителствени ръководителя, които са много по склонни да, да пренебрегнат този, тези, този, тези престъпления и да си сътрудничат с Саудитска Арабия. Господин Теличка, беше казано, че Саудитска Арабия е важна държава в Близкия изток. Ние споделяме нуждата от това да бъде довършен мирния процес, но репутацията в областта на правата на човека в Саудитска Аравия е на трагично ниво. Трябва да кажа, че високо оценявам това, което каза президента Оланд. Той направи силно изказване като представител на страна, която има традиционно много добри отношения с Саудитска Арабия. Но това, което не беше казано, е, не беше казано от госпожа Могерини. Ние очакваме госпожа Могерини да вземе твърда позиция по този въпрос. И ако ситуацията продължава да е така, трябва да има силна реакция от страна на ООН, независимо, че е, имаме традиционни е, отношения и споделяме някои е, общи виждания. Патрик Леярик. Благодаря ви, госпожо председател. Подобно на всички колеги, аз смятам, че не може да се ограничим само до официални протести. Всички европейски институции трябва да направят всичко възможно, за да възпрепятстват ам, обезглавяването и разпъването на крас на Али Махмед Наимо. След саудитските екзекуции, които извърши през последните години, Саудитска Арабия изтласква човечеството към най-тъмната епоха на средновековието. И нищо не може да оправдае допускането на подобно варварство. Нашите институции трябва да действат възможно най-скоро и най-строго, включително и поставяйки под въпроса някои от търговските споразумения с Саудитска Арабия. Нищо не е по-важно от човешкия живот. Трябва също така да поставим под въпрос членството на Саудитска Арабия в Комисията на ООН за права на човека. Да, по всички възможни начини трябва да настояваме за спиране на екзекуцията на този младеж. Благодаря ви. Думата има госпожа Валенсиано. Благодаря, госпожо председател. Саудитска Арабия ще обезглави млад мъж, който е извършил някакво престъпление на 17 годишна възраст. Мисля, че вече до момента 130 човека са обезглавени от тази страна. Това е ужасяващата съдба и на Али, ако не го защитим ясно и високо и не поискаме свободата му. Ние ще продължим да простираме пред саудитското правителство. Ще кажем, че законодателството му е нечовешко, действията са на човешки. месеца след случая с Райт Бадауи, за чието освобождаване призоваваме и днес, Европейския парламент защитава днес Али Мухамед Алнимр. Саудитското правителство трябва да разбере, че няма да им позволят, позволим да продължават да обезглавяват млади хора, които чисто и просто се борят за свобода и са невинни. Благодаря. С това изчерпахме този кръг изказвания. Тук няма спонтанни изказвания. Давам думата на господин Нивис от името на Европейската комисия. Благодаря. Ние разглеждаме случая с Али Мухамед Ал Нимре. Знаете, че Саудитска Аравия е важен партньор за Европейския съюз. Но както мнозина в Европа, ние сме обезпокоени от наложеното смъртно наказание на господин Ал Нимр. Той е, е бил малолетен, когато е арестуван през 2012 година след участие в демонстрации в източните провинции. Ние следим от близо неговото, неговото дело, както и ситуацията с правата на човека в Саудитска Арабия като чало, цяло. Ние сме сериозно обезпокоени от това, че е наложено такова несъразмерно наказание на господина Алнимра. Ние разговаряме с, с саудитските власти. Делегацията ни в Риад беше помолена да заяви пред саудитските власти, че намираме тази присъда за несъразмерна и екзекуцията, която се предлага за особено варварска. Заявяваме отново принципната ни позиция като Европейски съюз по отношение на смъртното наказание. Особено в Саудитска Арабия ние многократно сме заявявали, трябва да се спазват поне минималните стандарти в Европейския съюз, свързани с екзекутирането на малолетни лица и ние сме готови да се ангажираме в един по-конструктивен диалог по правата на човека с Саудитска Арабия. Екзекуциите след наложени смъртни наказания непрекъснато нарастват в Саудитска Арабия и дори за не много сериозни престъпления. Ние ще продължим да настояваме пред саудитските ни партньори а, да суспендират наложената присъда. Ние изразяваме отново позицията на Европейския съюз и ще продължим да го правим чрез съответните канали. Благодаря ви, господин комисар, за заключителните ви думи. Аз съжалявам, че в залата е толкова шумно. Има 751 депутата, макар че нивото на шума е, е доста високо и освен това не е особено учтиво. Уважаеми колеги, беги, моля ви да вземете местата си и моля за тишина в залата. Получили сме 8 резолюции. Приключваме дебата. Гласуването ще бъде след малко. Ще направим съвсем кратка пауза преди да преминем към гласуването. So, colleagues, I ask everybody to sit down. Колеги, моля всички да вземете местата си, да, да започнем с гласуването. Преди това обаче госпожа Зубер има процедурен въпрос. Имате думата. Сеньор президент, теню Госпожо председател, Искам да се позова на член 130 от правилника за дейността на парламента, а именно ограничаването на брой на писмените въпроси, които могат да изпращат членовете на Европейския парламент. Това е потрясаващо ограничение, което ограничава правата и правомощията на членовете на Европейския парламент. Това положение е недопустимо. Днес получих отговор на, от, от от службите на Европейския парламент. Те отказват мои въпроси, като смятат, че не е достатъчно спешен по своето естество. А аз говорех за, за тормозът и злоупотреби срещу бежанците, извършени от силите за сигурност. Как служители на Европейския парламент могат да си позволяват да решават какво е спешно и какво не, при положение, че депутат смятат, че въпросът е спешен. Тези хора са тук да ни помагат в работата ние не да я възпрепятстват. Благодаря ви за изказването, колега Зубер. Искам обаче да ви осведомя, че не бюрократи, а този парламент през предишния си мандат за решение да ограничи броя на писмените въпроси. Така че съжалявам, че трябва да ви го съобщя, но не бюрократи, а депутатите ограничават вашето право за подаване на писмени въпроси. Първо, трябва да отбим протокола от